господин Палма и господа Симков за изключително интересните презентации, които ни направиха във връзка с 26 юни и този все още, за съжаление, разпространен повсеместно проблем в целия свят на изтезанията и нечовешкото третиране. Аз също така споделям виждането и на госпожа Халтала, и на госпожа Гомеш, че когато говорим за изтезанията и за нечовешко третиране, ние не можем да разграничим а, дали става въпрос за случаи извън Европейския съюз или вътре в Европейския съюз, защото навсякъде има такива случаи. Аз специално така обърнах внимание върху, преглеждайки доклада на Комитета по, за превенция на изтезанията към съвета на Европа, за мисиите, които вие сте осъществили в страните членки на съвета на Европа и по-специално страните от а, а, източна Европа. Наистина този проблем за нечовешкото третиране на иммигрантите и на търсещите обежище лица е един много много сериозен въпрос, който ни занимава и нас комисия, под комисията по правата на човека, защото той е свързан с, от една страна с гарантиране на основните права и свободи, от друга страна с съображения за сигурност. И а, тънката граница между тези два между тези две изисквания е много, много трудно да бъде, е, така да бъде определена. Аз а, видях, че сте имали мисии в България, а в момента в моята страна имаше демонстрации на неправителствени организации срещу именно несигурността и нечовешкото отношение, именно в такива места за задържане на чужденци. И а, ние имахме преди две години мисии в страни като Дания, където също несигурността на търсещите обежище чужденци, от това дали те ще бъдат експулсирани или, или ще бъдат регуляризирани, ще бъдат озакорели техния престой, е, се счита за един вид нечовешко отношение към тях. Това създава изключително сериозни травми в тяхното психологическо развитие. Така че това са въпроси, върху които аз мисля, че следва да се обръща специално внимание и аз е, пожелавам наистина и нашата подкомисия съвместно с вашите организации да продължаваме да следим този проблем. Другия въпрос, за който бих искал да обърна внимание, е наистина, че е, във всички международни договори, които Европейския съюз включва с трети страни, особено по отношение на търговията, ние трябва да имаме, да имаме особено така внимание да обръщаме върху а, това дали се спазват правата на човека, дали има нечовешко отношение и изтезания. Ето, например, сега предстои и широко се дискутират договорите за свободна търговия, споразуменията с Шри-Ланка, с Колумбия и тук всички са разделени от това има ли в достатъчна степен гаранции за спазването на правата на човека или не. И в този, и в този е, смисъл вашите доклади, е, уважаеми гости, са много, много полезни за нас. Благодаря. Thank you, Vice Chair Kazak. Now, ah, Martin, yes, of course. <laughs> Yeah, I just couldn't read. Uh,